Сеньор президент. Председател. Muy buenos días. Se abre... Добър ден. Даваме начало на заседанието. Позволете ми най-напред да допоздравя с